аз се изказвам от името на колегата ми Кристалина Георгиева, Европейския комисар за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи. Защо от нейно име? То е доста ясно. Комисар Георгиева вчера замина за Чили. На 10 март пристигна там, за да посети области, засегнати от земетресението и да проследи как работят европейските експерти по гражданска защита там на място. Непосредствено след пристигането си в е, Сантьяго, тя е заминала за най-засегнатите области от земетресението и цунами, включително крайбрежните области е, и Концепцион областта. Тя се срещна с представители на екопартньори, които работят е, в тези места и установи двустранни контакти с чилийските власти на място. Комисар Георгиева ще представлява също и господин Барозо в Валпарейсо, среща на високо ниво днес по-късно. Голямото земетресение и последвалото цунами, което сполетя а, Чили на 27 февруари е много тежка трагедия. Последните цифри показват, че поне 520 души са загинали и тази цифра вероятно ще расте. Над 2 милиона души са засегнати. Огромни са щетите на инфраструктурата. Над половин милиона жилища са сериозно засегнати. Заместник председателя на комисията Кати Ящен призова е, се обади на чилийския министр – за околната среда да изкаже съболезнования и да предложи помощ. В момента, в който се получи новината за защита, мобилизирахме механизма за защита и оказване на помощ. Центъра за мониторинг и информация работи целия уикенд, като събираше информация за размера на бедствието и търсеше възможности за бързо предоставяне на гражданска помощ. Комисар Георгиева също се намираше в кризисния център, за да управлява действията в този ден. Е, няколко страни членки уведомиха центъра за помощ, която е оказана от тях, включително с персонал и техника, изпратена в концепцион от Германия, Франция, Испания, Обединеното кралство, Холандия. Различни видове е, оборудване. България, Словакия, Швеция, Австрия също са изпратили оборудване. Чилийското правителство прие помощта и подкрепата на Европейския съюз Системата за незабавно действие на комисията бе включена в действие незабавно. Потенциалните партньори бяха идентифицирани и то тези, които бяха, ние влязохме в контакта с тях и съответно бяха изпратени експерти в първата възможен момент, които да заминат за областите засегнати от земетресението. Подобно, по, решението за предоставяне на помощ бе прието още в неделя сутринта. Сега вече имаме споразумение за а, помощи с четири партньора, които ще осигурят включително и спешни телекомуникационни връзки, медицинска помощ. Испанския червен кръст ще е, помага също. Германския червен кръст също ще предостави вода и други, друга помощ. Понеделник сутринта пристигнаха на 1 март, пристигнаха експерти, които да оценят нуждите и да се срещнат с властите и с съответните партньори. Още двама а, души от екипа пристигнаха и след това още хора в последствие. В момента Шест експерти работят в Чили, четирима в района на земетресението, а двама в Сантяго, за да установяват връзка с властите и да координират помощта от страните членки на Европейския съюз. Екипа по гражданска защита и хуманитарни експерти правят съвместна оценка на положението, заедно с агенции на Обединените нации в най-засегнатите области. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата за изказване на представителите на политическите групи. Първо НП. Госпожа Стифлер. Господин председател, мерси. Господин комисар, както вече бе казано, земетресението в Чили много което бе последвано от цунами, не беше толкова фатално благодарение на системата за ранно предупреждаване и под, за, на подготовката на населението за реакция при бедствие. Приветствам бързото действие на Европейската комисия и държавите членки. Центъра за проследяване и информация към Европейската комисия се задейства моментално Първата хуманитарна помощ бе е, изпратена. 3 милиона евро бяха изпратени и Генерална дирекция е, околна среда е, изпрати експерти на място. Искам да приветствам незабавната реакция на комисар Кристалина Георгиева, която пристигна вчера в Сантьяго да посети засегнатите места. Катастрофите се случват внезапно и е много важно да се предвидят катастрофите в уязвимите региони, да се направят строежа да бъде адаптиран. Риска от бедствия трябва да бъде отчетен при сътрудничеството за развитие. Много важно е да се подготвим за бедствията и най-вече да ги предотвратяваме. Госпожа Нунис де Оркиза, социалисти и демократи, 3 минути. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да кажа от името на Смесната комисия за сътрудничество с Чили да изразя солидарност с чилийското правителство и чилийския народ след земетресението от 27 февруари и 27-те по-малки труса, които продължиха до вчера. Има земетресение от нечовешки животи и остави хиляди без дом най-засегнати бяха южните региони на страната. Трябва да сме благодарни на всички професионалисти, които оказват в хуманитарна помощ. Чилийското общество се оказа на висота и успя да се справи с последствията. Правителството успя да овладее последиците и прие е, жестовете на солидарност, успявайки да организира помощта. Международната солидарност показва, че Чили има чудесни отношения с съседните държави и стратегическите си партньори. Искам да приветствам правителството на Себастиан Пинейра, което стъпи в длъжност. Пожелавам му е, кураж е, за възстановяването Чили е приятелска държава, партньор на Европейския съюз, развита страна, член на ОИСР, но стойността на възстановяването ще бъде доста висока. Е, вероятно 20 милиона долара, 15% от БВП на Чили – затова трябва да предоставим всички инструменти, които ще помогнат за възстановяването. Страната се нуждаят от международни кредити и банките трябва да участват в проектите за възстановяване. Европейския съюз създаде механизъм за координация на хуманитарната помощ. Те може ли малко по-бавно да говорите? Да, каза председателя. Европейския съюз създаде е, е, звено за помощ след земетресението. Комисар Георгиева е, координира действията на място. Надяваме се, че това ще отговори на очакванията на чилийския народ. Благодаря. Сега госпожа Балбал Барандика, две минути. Благодаря ви, господин председател. Солидарност с страна, която е пострадала от природно бедствие, подобно на това, което се, се случи в Чили, се заслужава повече от предложенията на комисията. Чили е страна, в която е, иммигранти винаги са намирали убежище, баски са е, се засял, заселвали там, други политически иммигранти са живяли в, и намирали убежище в Чили. Така че аз приветствам бързата помощ, която бе отпусната, както и приветствам реакцията на върховния представител госпожа Аштън и на комисарката, която е, е на в страната от вчера, за да помогне на спасителните екипи. Радвам се също така, че има добро сътрудничество между различните служби за гражданска защита и международните агенции и органи, които работят на място Европа заема ролята, която и се полага на международно равнище, като сътрудничи с различни органи, с населението. Е, радвам Поздравявам и е, госпожа Бачлет за политиката, която водеше, която има чист човешко измерение, както и новоизбрания президент. Е, от името на моята политическа група бих искала да подкрепя всичко, което се извършва, действията, които се предприемат и същевременно да изкажа съболезнования към семействата на 528 жертви, както и да кажа, че е, когато бяхме в е, Чили, е, ние установихме, че Чили е една модерна страна в, на, в Южното полукълбо и се надяваме, че земетресението няма да бъде пречка към по-нататъчния демократизиране на страната. Сега благодаря госпожа Билбо. Първо, трябваше да изразиме нашата солидарност с е, чилийския народ и чилийското правителство в лицето на госпожа Бачлет и новоизбрания президента. Обикновенно природните бедствия е, не подбират е, своите жертви. Няма значение кой е богат, кой е беден. Всички е, стават жертви, но разбира се. Е, бедните е, страдат повече и понякога е, помощта, която им се оказва, е, понякога им се оказва по-трудно помощ. Бих искала, господин комисар, да ви задам един конкретен въпрос. Става дума за споразумението между Европейския съюз и Чили. 41 милиона се отпускат в рамките на 2007-2013 година, в рамките на финансовата рамка. Какъв процент от тази сума ще бъде използвана за е, възстановяване на инфраструктурите и за построяване на жилища, е, които да бъдат е, антиземетръсни и каква част от тези суми вече е освоена за тези цели, които споменах. Благодаря ви. Благодаря. Дами и господа, Земетресението взе жертви. Много хора останаха без домове. Ние искаме да изкажем своята солидарност с тази страна. Нека не забравяме, че хората там все още нямат достъп до чиста вода и до основни необходими неща. Започва се вече и разграбване на къщите на магазините. Ние трябва да направим всичко възможно да помогнем на хората в Чили. И да направим необходимото тези, които грабят, да бъдат подложени после на съдебно преследване. Фондовата за солидарност трябва да помогнат. Но не бива да забравяме, че има места в тази страна, които са толкова отдалечени, че до тях помощ не стига. Затова е необходима не само финансова помощ от Европейския съюз. Трябва да подобрим механизмите за осъществяване на помощ на страните засегнати от природни действия. Много е хубаво, че ние можем да е, изказваме своята солидарност и да откриваме подкрепа, но трябва да се усъвършенстват механизмите в бъдеще. Благодаря. Приветствам е, ви за бързата реакция. Искам да изразя своята солидарност с е, засегнатите от природното бедствие, с е, тази огромна трагедия, в такива ситуации с огромни разрушения на инфраструктура, на сгради и многобройни жертви е много важно властите все по-добре да организират гражданската защита и помощта. За това е необходим, са необходими и средства. Европейския съюз се намеси навременно в Чили, но е необходимо да работи с местните власти и да координира ефикасно помощта. В вестниците е, се отбелязва, че помощта от ООН, помощите за Сомалия са били откраднати от някои е, е, служители от ислямските милиции. Това а, показва, че е много важно да се гарантира транс... прозрачността на обществените и частните дарения и на разпределението на помощите сред населението защото солидарността не трябва да се предава и затова е необходима система за контрол, за да се избягват а, кражбите, а, особено когато става въпрос за далечни страни. И а, институции трябва да са подготвени за кризите. Благодаря ви. Сега Госпожа Доц, две минути. You, uh, Благодаря, господин председател. Нашите народи ще бъдат много доволни от това, че положително сме реагирали, помагаме на народа на Чили. Ние всички сме много, се вълнуваме много от тяхната съдба. Но днес искам да отправя коментари по един по-общ въпрос за нашата хуманитарна стратегия. Европейската Комисия справо се гордее, че ние сме един от най-големите донори на хуманитарна помощ. Абсолютно задължително е да търсим начин да запазваме човешкия живот, да осигуряваме помощ в е, природни действия. Това е напълно в унисон с нашите цели. Но в края на кращата не парите на комисията се дават за тази цел. Това са парите на хората от 27 национални държави и то по време на економическа криза. Всяка, всеки един от тези народи трябва да получат признание за това. Може би в своите документи комисията трябва да отрази този елемент, да оцени е, е усилията на народите, които правят тези жертви. Не политическия елит отпуска парите, а обикновените хора от е, народа страните, които се развиват, действително имат помощ, имат нужда и от нашата подкрепа, за да създадат демократични, стабилни демократични структури. Ние трябва да им помогнем да изградат своето силно гражданско общество. Те се да имат нужда и от нашата помощ, но и от нашата честност, да показваме кои са недостатъците на политическите режими защото много често е, хората там продължават да си живеят в бедност. Благодаря. Сега господин Папа Николао, моля. Благодаря, господин председател. А, отдавнашните природни бедствия и сериозното земетресение в Чили – Последва, малко след земетресението в Хаити отне човешки животи и сериозно засегна инфраструктурата, особено в областта на град Консепсион. Ние трябва да изразим нашата солидарност с близките на жертвите и пострадалите ние имаме приятелски жертви с Чили, една от економически най-силните държави в този регион. Именно за това ние имаме една смесена комисия за сътрудничество с Чили. Европейския съюз и Чили подписаха споразумение за асоциирани през 2005 година, което предвижда политическо и економическо сътрудничество и съвместни действия в света. Европейската комисия има стратегически план за развитие на Чили от 2007 до 2013 година в който е предвидена възможността латиноамериканските държави да използват тематично фондовете за подпомагане на Европейския съюз за развитие на различни региони. Всичко, което бе казано до тук от представителя на комисията е доста окоръжаващо. Трябва обаче да се подчертае, че за да може бързо да се преборим с последствията от бедствието за тази страна и да помогнем за възстановяването на разрушената инфраструктура, ние трябва възможно най-бързо да отпуснем необходимите финансови средства. Благодаря ви. Благодаря. Господин Герейро, салон. Благодаря, господин председател. Бих искала първо да израза своята солидарност с чилийския народ. Солидарност, която изразихме и която по показахме и изразихме и на народите на Хаити, и на Турция, и която е наша основна ценност. Чили е страна, която пострада тежко от природно бедствие, но аз искам да говоря малко по, в малко по-широк план. Ние трябва да бъдем по-бързи и по-подготвени е, за да можем да реагираме целесообразно в моменти на криза. Как обаче трябва да стане това? Трябва да има много по-голяма координация между хуманитарните агенции и различните европейски институции. Същевременно трябва да има и по-добра координация с други международни организации, които оказват хуманитарна помощ, например ООН, както и по-голяма -по и по-добра по-добра координация между хуманитарните звена и военните звена. Като същевременно се запази обаче баланс и продължим да бъдем неутрални. Ако искаме да реагираме адекватно. Необходими са ни повече човешки и материални ресурси. Е, съгласно е, доклада Барние, бихме могли да, да създадем един европейски корпус и е, тъй като господин комисар е тук, трябва да се помисли по този въпрос. Господин Хиген. Трябва да кажа, че аз съм смаян, поне от начало бях смаян от е, това, че Европейския съюз и е, баронеса Аштан отпускат е, дотации за 3 милиона. 3 милиона е нищо за тези разрушения, които са причинени Говорихме за Хаити, сега говорим за бурата Синтия, земетресението в Чили. След това Знаете, че в Чили имаше и второ земетресение, което също нанесе големи разрушения. Половин милион къщи са разрушени. Това означава, че ние трябва да можем да предоставим практическа помощ. Над 450 души са починали вече, цифрата ще расте. И като цяло сумата е 22 милиарда, която е необходима. Какво тогава допринасяме ние? По силата на Лисабонския договор, знаете, че в Ирландия ние го отричахме неведнъж, се предвижда да има незабавна реакция. Така че от гледна точка на това какви са щетите в Чили, ние всъщност нищо не реагираме, нищо не правим. Ние трябва да предоставим пари, чиста вода, да се възстанови електричеството и да може економиката да започне да работи. Благодаря. Благодаря, господин Хигинс. Сега процедурата за спонтанни изказвания. Господин Диас Демера, моля. Господин председател, Вчера говорих с, с сенатора а, Хорхе Писаро от Чилийския сенат, който ми предаде а, Знаците на кметството. искам да изразя своята солидарност с чилийския народ засегнат от а, сериозното земетресение и цунамите, Валпараизо, Консепсион и други региони, героичният чилийски народ ще успее да се справи с драматичната ситуация. Искам да изразя своята солидарност с Чили. Благодаря. Благодаря, Danke, благодаря ви, господин председател. Говорихме с Земетресението беше с магнитуда 8,4. 24 часа хора са били затрупани, не са били. Ем, мисля, че екипите са работили много бързо, но да се помогне на 2 милиона души не може да стане е, толкова бързо. Така че. А, е, чили. А, е, е в, в състояние да реагира сама страната, може сама да реагира, но същевременно не може да се справи. И е, то, като трябва да, направим, да извлечем полки от това земетресение. С 24 часа е, може да бъде много дълго, така че нека да, направим да как, да видим какво можем да направим за бързо реакция. А сега искам да помоля комисара Поточник да отговори. Благодаря, уважаеми депутати. Благодаря за вашите изказвания. Ние всички бяхме шокирани от размера на тази бедствие и за хората, и за природата. Европейския механизъм за гражданска защита ни даде възможност да окажем помощ много скоро след земетресението. Както казах, и ред държави членки предоставиха помощ, което беше много важно. Освен хуманитарните и други действия, които ви споменах, е добре да кажем, че в Люксембург във вторник Европейската инвестиционна банка и представители на Чили, тук се спомена за това, подписаха рамково споразумение, което дава възможност на банката да действа в Чили. Това показва отличните отношения между Чили и Европейския съюз и нашия ангажимент да продължим да развиваме нашето сътрудничество. Също така е много удачен момента, защото е, помощта на Европейската инвестиционна банка е много добра за развиване на помощта, която ще оказват страните членки. По въпроса за конкретния въпрос за стратегията за Чили и споменатите 41 милиона – 25 милиона беше първия транш. Сега 15,6 милиона остават за втория транш. 50% от тях ще отиват за социално сближаване, 50% за иновации и е, развитие. Е, обсъждаме въпроса дали да се преразгледат е, отпускането на тези помощи, но за сега нямаме искане от чилийското правителство те не са отправили конкретни искания за помощ от Европейския съюз за възстановяване на щетите. Президента Пинейро е, влиза, е, заема е, поста си днес. Те първо ще се оценяват е, щетите и това какво е необходимо като ответни усилия. Комисията е готова да обсъди всяка молба, която би дошла от Чили. Европейската инвестиционна банка сега ще може да е, действа в Чили с помощта на един допълнителен инструмент, който ще е на наше разположение. Също така да си припомня и неща, които вие споменахте, а именно, че Чили е отличен пример за е, развитията. Нямат дългове. Финансовия им министр от правителството, което сега слиза от власт, изтъкна, че за разлика от други трагедии, които са сполетявали тази страна, този път чилийския народ има свои собствени ресурси за да се справи с тези беди. Така че в заключение мога да кажа, че Европейския съюз, включително страните и регионите на Европейския съюз застават рамо до рамо с чилийския народ в това бедствие. Това е едно напълно нормално развитие в цивилизования свят. Така и трябва да бъде. Благодаря, господин комисар. С това, колеги, приключваме дебата и в 12 часа ще има гласуване. До тогава заседанието приключва.